just cancelled. So, Mr. Pospíš. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki ezt... Колеги, искам така да помоля всички, които искат да излязат от залата, да го направят е, бързо и тихичко, за да можем да продължим с обяснението на вота. Първият доклад много модален е, транспорт. Господин Поспешил има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да поясня защо гласувах за доклада. Според мен,